Bardzo proszę już o spokój. Rozpoczynamy sesję. Уважаеми дами и господа, моля да заемете местата си. Започваме следобедното заседание на нашата комисия. Както вече съобщих, имаме удоволствието да приветстваме днес сегашния председател на съвет по земеделие господин Атанасиус Цафтарис, министра на развитието на селските райони и храните. По време на всяко председателство се срещаме с представителите на председателството и много се радваме, че днес продължаваме с тази традиция. И преди да започнем нашето обсъждане, искам да ви съобщя, също, че тук сред нас се намира делегация от португалски селскостопански производители. Добре дошли и на вас от сърце. Те са гости на госпожа Патрао Невеш. Много се радваме, че сте сред нас. Моментът сега е много интересен. Точно след като е финализирана реформата на ОСП и преди да започне реализирането на тази реформа. Господин министр, както вече ви казах, нашата комисия много би искала да чуе от вас, от председателството, какви са приоритетите на гръцкото председателство. Още, още, и също така, извинете, в контекста на финализирането на реформата на ОСП, предстоящото изпълнение на реформираната ОСП. Ние също така работихме много усърдно в продължение на месеци върху тази реформа в съответствие с Лисабонския договор. Ролята на Европейския парламент нарасна, съответно нараснаха и отговорностите му. За щастие успяхме да приключим с тази задача, така че сега вече те първа предстои да се изпълняват на практика новите законодателни мерки. Мисля, че много ще зависи от държавите членки и особено от държавата член, която е председател на Европейския съюз в момента. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, уважаеми селскостопански производители, за мен е удоволствие и чест да се намирам тук по случай на петото гръцко председателство на Европейския съюз с цел да ви представя нашата програма да представя нашата програма на парламентарната комисия по селско стопанство. Ние Днес се срещаме с вас като съзаконодател, наред с Европейския съвет, Европейския парламент и дава голям принос за подобряване живот на европейските граждани, по-специално европейските селстопански производители. Ние говорим за създаване на растежи работни места в един сектор – който осигурява качествени продукти и същевременно ефективно използва ресурси. Бих искал да спомена кои са приоритетите на гръцкото председателство. Първо, да насърчаваме растежа, заедостта и сближаването. Всички тези неща са предпоставка за растежа и разбира се, те вървят ръка за ръка с фискалната дисциплина. Второ, смятаме да подкрепяме нашата обща парична единица, както и доверят на гражданите към европейския идеал. Освен това имаме външни предизвикателства и реакцията, която ще даде Европейския съюз на миграцията. Нещо, което понякога има трагични измерения, нещо, което виждаме по нашите морски граници. И накрая гръцкото председателство цели да постави нов акцент върху морската политика на Европейския съюз. Разбира се, това е един хоризонтален приоритет. По-специално сега за земеделието. Ние поехме председателството по време на един преходен период за Европейския съюз и за ОСП. Както спомена и председателят, ние Наскоро одобрихме реформираната ОСП и трябва да гарантираме това, че преходът към новата ОСП е безпроблемен и че той ще подпомогне селскотопанските производители и ще привлече инвестиции. Също време трябва да дадем оценка на ОСП и да намерим места, къде то трябва да подобрим ситуацията. Трябва да включим селскостопанските производители в търговските процеси. Трябва да сближим производителите с потребителите. Трябва да гарантираме това, че земеделието е производително за селскостопанските производители, благоприятно за потребителите и също така ди околната среда. Ние знаем, че конкурентното предимство на европейското земеделие и на моята страна е качеството. Качествени продукти, които са лесно разпознаваеми, които са безопасни. Това се дължи на стриктните стандарти за производство в Европейския съюз. Както и на факта, че имаме много малки земеделски стопанства, на които трябва да обръщаме специално внимание. В този контекст формулирахме нашата програма. Първото, което ще направим е да финализираме реформата на ОСП. Една реформа, която беше наш общ успех, както вече спомена господин председателя. Това беше една дейност, която показа, че заедно можем да работим ефективно в полза на европейското земеделие. Сега трябва своевременно да одобрим делегираните актове това е нещо, което ще бъде направено от Европейската комисия в процеса на реформата. След като реформата е окончателно е одобрена, трите институции на Европейския съюз ще покажат един добър дух на сътрудничество и взаимно разбирателство. Осъзнаването от страна на парламента и на съвета, както вече беше споменато, на промените внесени от Лисабонския договор, също така дават възможност да бъдат прияти делегирани актове, които да отговарят на нашите политически решения. Радваме се, че Европейската комисия вслуша в съветите на експертите от държавите членки и Европейския парламент и се надяваме, че в крайна сметка ще бъдат изготвени делегирани актове, които отразяват нашето политическо съгласие за ОСП. По този начин и съветът и парламентът ще могат да постигнат съгласие и по този начин европейските селскотопански производители ще се радват на стабилни условия на труд. Въпросът за популяризиране на земеделските, на селскостопанските продукти също е важен за нас. Дискусиите в Европейския съвет те първо започват. Приветстваме и предложението на Европейския парламент за модернизиране и по-голямо популяризиране на продуктите на селското стопанство, по-голямата информираност на потребителите и селскостопанските производители, както в Европейския съюз, така и в други страни. Ние сме реалистични в нашите цели – знаем, че има сфери, в които трябва да сме внимателни, за да гарантираме добри резултати. Но ние смятаме, че ако парламентът и съвет работят заедно, ако обменят информация, това ще ни позволи да постигнем напредък и да избегнем разногласия и да имаме една здрава основа за напредък по време на второто полугодие на 2014 година. Секторът на плодовете и зеленчуците е много важен за много региони в Европейския съюз. Той е важен и за економиката, и за изхранването на населението. В съвета ние се стремим да проучим доклада, който ще бъде внесен от Европейската комисия в първото три месече на тази година за резултатите от прегледа за периода от 2007 година, за да можем да стигнем до заключение за бъдещето на този важен сектор. Сектора на млякото и млечните продукти също така е изключително важен за Европейския съюз, както и за економика, така и от гледна точка на работните места. Гръцкото председателство вече реагира положително на поканата на Европейската комисия да се обсъди със съвета по време на първото три месече на тази година бъдещето на този сектор и през юни тази година да се обсъдят резултатите от прилагат на пакета за млякото и млечните продукти. Условията на пазара на млякото и млечни продукти в момента са положителни и може би моментът е подходящ дали всички предприемани мерки в контекста на пакета за млякото и млечните продукти и в контекста на реформата на ОСП са достатъчни за гарантиране на достъпни цени и също то въжи с още по-голяма сила за по-малко благодетелствените региони, където събестойността на продуктите е по-висока. Също така ние смятаме да обмислим по-добре бъдещето на сектора на плодовете и зеленчуците, също така на млякото и млечните продукти, особено в по-неблагодетелствените региони. Ние знаем, че това Наше мнение се споделя и от парламента. Също така съветът очаква предложение на Европейската комисия за програми в училищата за разпределение на селскостопански продукти Гръцкото председателство смята да проучи на техническо ниво този доклад и да представи доклад за напредъка. Резултатът от консултациите с обществеността, които състояха през 2013 година, показаха, че има интерес сред широката общественост към биологично произведените продукти и биологичното земеделие. Затова е необходимо да се опрости и от сега законодателство. Европейската комисия също признава, че има редица слабости, които трябва да бъдат отстранени. За това Гръцкото председателство приветства намерението на Европейската комисия да внесе през мар законодателно предложение в тази насока и ние сме готови да работим по него. Доклада на Европейската комисия за създаване на нова доброволна търговска марка за съвстопанските продукти посочва ползите, но и недостатъците, които могат да пристъкат от подобна инициатива. И ние стигаме до заключение, че повечето от проблемите, особено на острови в Европейския съюз, трябва да бъдат решавани със сега съществуващите структурни инструменти. Готови сме да работим заедно с Европейския парламент, за да преценим дали този доклад не следва да се придружава и от законодателно предложение. В съвета ще говорим на следващото заседание на специалния комитет по селско На него ще обсъжда този доклад. Също така е необходимо да направи нашето законодателство съвместимо с идеята на семейните ферми. Необходимо е да помислим за регионалните търговски марки, както и за бъдещето на малките селскостопански предприятия. Също така съветът много положително е настроен към пакета за опазване на здравето на животните и растенията и за здравословна верига на създаване и производство на хранителни продукти. Необходимо е и в тази сфера законодателство да бъде модернизирано. Обсъждането в работните групи започна от юни месец. Те вече проучват тези досиета. Ние се стремим да, финализ... да финализираме техническия преглед на тези досиета и да предложим първия компромисен текст, който ще включва позицията на държавите членки. Също е време на нашето председателство се стреми да отчете и това, което се прави в Европейския парламент, за да се улеснят преговорите между европейските институции, които ще започнат при началото на следващия мандат. Особено, що се отнася до растителния репродуктивен материал, смятаме да работим съвместно с Европейския парламент и съвета, за да проправим път към постигане на бъдещо съгласие. Знаем много добре, каква е обезпокоеността. Тя беше нееднократно изразена от редица депутати в Европейския парламент, както и от политическите групи. Те говорят за предизвикателствата в това предложение и съветът много внимателно проучва това предложение. За нас това предложение е важно, защото цели да опрости и модернизира много технически аспекти, които са били в сила в продължение на години. Разбира се, трябва да работим много усърдно, за да предложим правна сигурност и ясни правни норми. Също така трябва да обмислим и делегираните актове. Що се отнася до предложението за регламент за разходите в фитосанитарния и ветеринарния сектор и Европейския парламент и съвета много усърдно работиха, за да бъде прият до края на този мандат този документ, този акт. Доклада на комисията за определена происхода на месото което е съставка на други храни, също така е изключително важно. Що се отнася до другите предложения, които в момента се подготвят, ние сме готови да работим в момента, в който са заложени основите за нашата работа, за да постигнем напредък. Също така очаквам от Европейската комисия определени предложения за ветеринарните медицински продукти, фуражи за животни, и също така въпроси, свързани с здравето на животните. Също така очакваме да продължим да работим с техническия преглед по тези въпроси в момента, в който получим проекто. Документите от Европейската комисия също така сме готови да започнем проучването на предложението, отнасящи се до клониране на животни. Всички органи, които участват в обсъждането знаят колко е деликатен този въпрос. Гръцкото председателство също е наясно с обсъжданията, които се извършват в Комисията по околна среда на Европейския парламент и ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, дами и господа, това беше кратък преглед на нашите приоритети. в контекста на съвета по земеделие. Това са въпроси, с които ще се занимаваме през предстоящите месеци. И предвид наближаващите европейски избори, ние осъзнаваме, че това е изключително важен момент и също така той показва, че имаме важни положителни резултати ние разчитаме на тясно сътрудничество с Европейския парламент и смятаме, че ще можем заедно да намерим решения за редица важни и деликатни въпроси. Благодаря ви за вниманието. И разбира се, сега съм на разположение, господин председател, на членовете на вашата комисия, да отговоря на техните въпроси. Благодаря panie ministrze, za tą ciekawą prezentację. Czas. Благодаря, господин министър, за интересната презентация. Виждате, нашият мандат изтича скоро и едно от големите ни постижения е също и реформата на ОСП, Разчитаме на вашето председателство за помощ за прилагането на тази реформа. Сега думата има господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател на съвета, господин Сафтарис, Благодаря ви за присъствието тук в Комисията по селско стопанство, за да представите предложението на следващото председателство. Надяваме се, че в близките седмици и месеци реформата на ОСП ще бъде окончателно приложена. И също както и колегите, се тревожим, защото, що се отнася до делегираните правомощия, комисията като че ли се отдалечава от политическото споразумение, което беше, беше, беше постигнато когато виждам предложението на комисията, е, имам чувство, че ще имам допълнително на бюрокрация. Ще има осложняване на документацията, особено по е, случаите, когато имаме селско-стопански производства с част от приходите от други дейности. Например, от Бавария един пример. Е, земеделски стопанин с 5 хектара пасещам, има и пенсия. И съответно той няма да получи помощ, защото има и друг доход, пенсията. А, а пък, а, нека да ви кажа, че в а, планинските райони ситуацията понякога е толкова тежка, че ако това стане наистина в този вид, те няма да могат да продължат а, да обработват земята. Не може така да продължаваме. Не е това смисъл на политическото споразумение, за което говорихме трябва да се реши кои са площите, които могат да бъдат субсидирани. И също друг голям проблем. В нашите държави много често има едни семейни производства, например две поколения се занимават, работят в една ферма и процедурите стават толкова сложни, че не отговарят вече на споразумението от Люксембург. И трето, екологизирането на селското стопанство. Невъзможно е да говорим за многогодишно засаждане. И комисията да, да го налага и да казва кои типове растения могат да бъдат засаждани така и кои не. И, мисля, че трябва да оставим на земеделските стопани а, правото да решат кои продукти да сеят, и, е, кои растения да сеят и кои не. Мисля, че има още много неща, които могат да се направят. И е, въпрос към градското председателство. Вие готови ли сте да сътрудничите с Европейския парламент, за да се прилагат делегираните правомощия в вида, в който те са били е, договорени по споразумението от Люксембург, а не така, както го иска комисаря господин Поточник. Благодаря. Благодаря. А сега господин Капола Сантос. Искам да поздравя господин министра за Арис тук. Искам да пожелая успех също на гръцкото председателство. Господин министр, сигурен съм, че вие ще се справите успешно с задачите на, по време на гръцкото председателство. Вие вече водихте между институционалното споразумение и ето пред нас сега имаме много важна задача, а именно реформата на ОСП. Така както го каза и колегата Дес, тя не е завършена, и очакваме с нетърпение да видим какво ще стане с делегираните правомощи, защото именно малките камъчета обръщат колата. Трябва да сме много предпазливи и не бива да губим духа на споразумението след, постигнато след дълги тежки преговори. Надявам се, че ще имаме едно уравновесено споразумение. Разбира се, през март ще отсъдим в парламента и очакваме с нетърпение този момент. Господин министър, ще имате много тежко председателство. За този един семестър е нормално да се постигне споразумение, но вие ще имате наполовина от това време, т.е. до средата на април. Вашата програма е много амбициозна, като си има предвид кризата и напълно съм съгласен с вашите приоритети. Най-важното е те да станат реалност. Нека да се спра на два основни въпроса. Може би бихте могли да ни кажете каква е вашата визия като председател на съвета да започнем с делегираните правомощия. Как съветът ще ни придружава, така да се каже? И е вторият въпрос. Вие говорихте вече, господин министр, за разпространението на растенията и на посевния материал. Вече има една позиция, която се очертава, а именно, че най-вероятно ще се върне е, това досие към председателството. Много деликатна е темата. Това е въпрос, който не би могъл да се разглежда по време на избирателната кампания. Може би ще трябва да разискваме на отпочинала глава по време на следващото, е, следващия парламент. Но може би, господин министър, вие бихте могли все пак още сега да ни дадете някаква информация. Какво мислите? Считате ли, че е добре от политическа гледна точка да продължим с подобна дискусия? Дискусия, която разтърсва общественото мнение. Благодаря ви предварително. Благодаря. Господин Хауслинг, имате думата. Господин министър, господин председател на съвета, от името на Зелените ви желая добре дошли. И ние имаме въпроси към вашето председателство. Въпрос, който е спешен. Дискусията днес е много актуална в Германия ние имаме проблем с ГМО царевицата. Как мислите да решите този проблем? Много пъти говорим за процедурата, но аз поставям въпроса и според мен той трябва да бъде поставен така по един по-общ начин. Няма ли достатъчно аргументи, за да се стартира един процес на контрол точно преди изборите, за да получим ново разрешително за ГМО царевицата. Искам да знам вашето становище. Знаете също, че комисията обяви на края на март един нов регламент, И в края на март имаше една преразгледана версия. Разбира се, сега периода не е най-подходящ за нова дискусия, но ако нещата спрат само до този парламент, няма да имаме достатъчно време да се произнесем. И това означава, че земеделските стопани ще се окажат в несигурност и този регламент най-вероятно ще остане без никакъв отговор до края на тази година. Относно клонирането, имаше предложение да се клонират. Да се клонира второто поколение животни, а не родителите. А, комисията нищо не е говорила за родителите, то е само потомството е засегнато. ще процедираме в това отношение? Как ще осигурим а, прехраната на земеделските стопани, особено в настоящата криза, и какви са инициативите, за да, които мислите да предприемете, за да подобрите ситуацията на земеделските стопани. Благодаря. А сега господин Войчеховски. Благодаря господин председател. Господин министър, благодаря, че представихте целите на гръцкото председателство. Да, наистина, това не е стандартен мандат на председателство, защото парламентът скоро ще излезе в избирателна вакансия, избирателна почивка. И е, едновременно с това в момента текат много тежки реформи в е, съвета, свързани с бюджета. Повечето от решенията вече са взети и по-голямата част от задачите са завършени, а новите задачи все още не са се появили. Но може би това е най-подходящият момент да, за гръцкото председателство да повдигне отново дебата по въпроси, които ще бъдат трънливите въпроси на бъдещият Европейски парламент. И някои от нас ще се занимават по време на следващия мандат. Има голям брой въпроси, които имат нужда от повече внимание. Например, нещо, което не успяхме да решим напълно на този етап. Не мога да кажа точно, че сме се провалили, но все пак имахме огромни разлики в директните плащания при различните държави членки. Разбираме, че а, вие представяте държава, която не би могла да се оплаче от плащанията, но има други от междуновите държави членки, които страдат от подобна дискриминация при а, директните плащания. Казвам това като представител на политическа група, която предложи директните плащания в Европейския съюз а, да съществуват. И ето сега ние имаме плащания върху област на производство, а не върху площ. И не трябва да има такива огромни разлики. Това е предизвикателство от първа степен. Друго голямо предизвикателство са ам, хуманното отношение към животните или и гем, гемиотата. Колегите вече говориха за клонирането също, така че има голям брой от различни теми, които стоят пред гръцкото председателство. Вие бихте могли е, да продължите в този дух. Не означава, че вие сте председателство, което ще се запомни с парламентарната пауза. Не. От средата на април вие няма да имате партньори в Европейския парламент за няколко месеца, но смятам, че това е добър момент да се оттеглим за малко и да помислим всички относно новите предизвикателства за бъдещето. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Патрон Невес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарности към господин министър за присъствието му тук. Подкрепям програмата, която той ни представи, програмата на гръцкото председателство. И то не само в областта на селското стопанство, но и като цяло. Част от програмата, която ни представи, мога да подкрепя на 100%. Тя е част от проекта за европейско изграждане. Но има също теми, които бяха споменати от колегите и които много ме вълнуват. Например, млечния сектор. Господин министр, вие казахте, че трябва да се види резултата от прилагането на практика на пакета за млякото. Всъщност мога да кажа, че няма кой знае какво да анализираме на този етап, защото тази програма те първа започва да се прилага на практика в е, няколко държави. И не знаем дали мерките, които бяха предприяти до, до сега в това отношение, са достатъчни, за да се справим сектора с кризата. И сега има едно е, земеделско производство в Европа, което зависи от е, млечния сектор. И въпреки всичко, на този етап не сме видели нито една пълна реформа на единият пазар на млякото. През изминали септември комисията се опита да представи много нови мерки, за да се регламентира този сектор. Но всичко, което видяхме до сега е, че а, имаме мерки до края на квотите за 2015. И мерките се оказаха недостатъчни и лошо адаптирани към секторите на различните държави, особено на южните държави. При все това млякото не липсва в Европа. Но районите, които имат традиции в производството, както Португалия, аз съм от северна Португалия, е, нека да не забравяме, че Азорските острови, които са крайно далечен район, имат нужда пък от мляко, всъщност ще има райони, в които ще имаме излишъци и други, където ще имаме недостици. И аз се питам какво ще направи вашето председателство за такива сектори, които използват голям брой а, земеделски стопани и това, особено в южните страни. И а, пред тези сектори стои въпроса за устойчиво развитие. Вторият основен сектор за реформи е свързан с лошото разпределение на приходите по хранителната верига. Дори и реформата да бъде изключителна, а тя не беше изключителна, а просто умерена, добра. Ние трябва винаги да мислим как да гарантираме по-добро разпределение на приходите по охранителната верига. Не означава, че трябва само да мислим как да инвестираме в ОСП, но е нужно също и да направим едно добро разпределение по тази верига. И тук на европейско ниво мерките бяха много скромни и неефективни. Така че смятам, че ако не предприемем ефективни мерки в тази област, ОСП и реформата по ОСП няма да даде желаните резултати. Господин министър, вие говорихте и за семейните предприятия в селското стопанство. През 2014 година ние честваме Международната година на а, семейното производство. Нека да признаем, че то има своите преимущества и свързва хората с земята. Не става въпрос само за земеделски стопани, които търсят спечалба. Това са стопани, които осигуряват връзката с земята и заетостта. Има много инициативи, които са били предприяти по време е, на предишните председателства. Надявам се и по време на вашето да имаме подобни инициативи. Искам да чуя вие какво мислите по този въпрос. И последен въпрос, господин министр. Говорихте ни за островите. И аз ще говоря за програмата Позеи, която е селскостопанската програма, предназначена за крайно отдалечените райони. Тя ще бъде представена съвета през март тази година. Очакваме новия регламент за програмата по ЗЕИ. Това е програма, която функционираше много добре. Единственият проблем е, че нямаше достатъчно финансиране, защото липсваха приходи. Но всичко показва, че до сега тази програма беше много благотворна за крайно далечените райони. И тук последният ми въпрос – каква е позицията на гръцкото председателство по тази програма по СЕИ? Питаме се, така както и земеделските стопани от тези региони, и те се страхуват, че последствията ще бъдат катастрофални. И още веднъж успех в най-вече в селскостопанската област по време на това председателство. Благодаря ви. Госпожа Гарсия. Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на министъра за това, че прие да ни представи приоритетите на гръцкото председателство днес след обед. Аз бих искала да се спра на регламента, който се обсъжда в момента. Вие казахте, че той представлява приоритет за гръцкото председателство. Казахте също така, че бихте искали по него да се стигне до споразумение. Съвет извинете, парламента приключва своята за законодателна дейност през април а, и няма да работи през целия май, което означава, че сме притиснати от времето. Ако гласуваме а, през март в комисията а, по земеделие и в пленарна зала през април, то тогава ще се нуждая от ясни указания от ваша страна, за да мога да предвижа нещата в Европейския парламент. Председателя. Господин Яра. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин министър. Един кратък въпрос, който ми се върти в главата от известно време. Доколкото разбирам, в център на вашата програма ще бъде пълното транспониране на реформата в общата селско-стопанска политика и делегираните актове такъв случай бих искал да се върна на термина дебюрократизиране, т.е. намаляването на административната тежест за земеделските стопани. В това отношение отбелязваме, че с всяка една реформа се увеличава бюрокрацията – и в това отношение аз съм самокритичен, защото Европейския парламент не е невинен в това отношение. Ние също допринесохме за осложняването на реформата. Та въпросът ми е, ще направите ли нещо, какъвто и да е опит, така че основните бенефициенти и земеделските стопани да а, не си осложняват живота с излишни бюрократични процедури. Председателя. Господин министър, аз бих искал да ви помоля да кажете няколко думи за кризата и за начина по който тя се отрази на гръцките земеделски стопани. Това беше кръга от въпроси от депутатите. Сега нека да чуем отговора на министъра. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. Ще започна с един въпрос, който бе зададен многократно от няколко депутати, а именно какво възнамеряваме да правим с делегираните актове. Както вече имах възможност да кажа, Приемането на делегираните актове е съвместна задача за комисията, съвета и парламента. Важно е това по никакъв начин да не се отрази на влизането в сила на новата обща селскостопанска политика на 1 януари 2015 година. Тоест и трите институции играят важна роля в приемането на делегираните актове. На 13 януари беше започната специална дискусия в работната група по селско стопанство. Държавите членки имат някои безпокойства в това отношение, но все още изчакваме резултатите от междуведомственото проучване на Генералната а, дирекция на комисията. Както казах преди малко, силно се надяваме, че ще бъдат отчетени безпокойствата на съвета и на парламента. Надяваме се, че а, няма да се стигне до отхвърляне на въпросните актове. Земеделските стопани се нуждаят от стабилна законодателна рамка, за да могат да се насочат към инвестиции и производство. На това поставихме акцента и преди малко. Необходимо е държавите членки да са наясно за избора, с който разполагат по отношение на общата сълскостопанска политика. Ако се отхвърли един или друг аспект, то тогава няма да имаме възможност за представяне на ново законодателно предложение преди да се избере следващата Европейска комисия. Надявам се, че всички ще чуят посланието, което лансирах. Надявам се, че всеки ще поеме своята част от отговорността. Сега по въпроса за здравето на животните и растенията. Много се говори за различните сортове, за репродуктивния материал. Кръцкото председателство ще работи в тясно сътрудничество с съвета и парламента, за да изготви, за да се стигне, извинете, до споразумение. Ние знаем какви са опасенията на някои от депутатите, знаем и опасенията на някои от политическите групи по отношение на определени точки в предложението. Съвета разглежда законодателното предложение, най-вече през призмата на евентуалните му последици. Основната цел е да се стигне до модернизиране и упростяване на многобройните процедури, които са действащи от доста дълго време. Много работа ни остава, за да можем да създадем простички правила, които да допринесат и за правната сигурност. Нуждаем се също така от време, за да доточним делегираните актове. На въпроса за клонирането на животни. Въпросът е важен. Все още не сме започнали да го обсъждаме в съвета. Така че към момента не мога да ви предоставя отговор. Нашето председателство възнамерява да започне такава дискусия в съвета. По екологичното селскостопанско производство или биопроизводството. Биопроизводството е важен сектор, който представлява голям интерес за потребителите. Потребителите някои потребители изразяват предпочитание към биопроизводството, затова и някои държави членки биха искали съществуващото законодателство да бъде опростено. Европейската комисия също признава, че има някои слабости в сега действащата законодателна рамка. Гръцкото председателство приветства намерението на Европейската комисия да направи законодателно предложение през март. Ние бихме искали да разгледаме това предложение и да поработим колкото се може повече върху него. Това, разбира се, е в интерес на благото на потребителите. На въпроса за млечния сектор – сектор, на който се спрях и аз в уводните си думи. Ще вземем предвид всички последици от влизането в действие на пакета за млякото. Предвиждаме дискусия през първите три месеца на 2014 година, в рамките на която да обсъдим бъдещето на млечния сектор. Нека ви напомня, че много въпроси бяха разгледани през септември 2013 година. когато беше проведена конференция. На тази конференция бяха направени заключения, представени в съвета през декември. Основната идея беше да се запази млекопроизводството и в най-удалечените региони. Разполагаме и с конкретен инструмент, предназначен за крайно отдалечените региони. Целта на общата селскостопанска политика е да запази селскостопанското производство в планинските региони, в най- в регионите в най-деблагоприятно положение, както и в крайно отдалечените такива. Ще проведем ориентировачна дискусия по въпроса за млякото в средата на нашето председателство. Въпросът наистина е много важен. и със сигурност ще бъде разгледан и в рамките на следващия мандат на Европейския парламент. На въпроса за биотехнологиите и царевицата, и по-специално царевицата ГМО 1507. Както знаем от 2010 година не разполагаме с растителни семена, които да ни позволят да отглеждаме биологична царевица. На 13 декември 2013 година съда на Европейския съюз излезе с решение в това отношение. Единствената култура а, на царевицата, която съществува е 810 на Монсанто, като междувременно се очаква да се вземе решението за това дали тази царевица може да бъде пусната на пазара. Царевицата по номер 1507 е в момента е обект на производство. В Корепер въпроса се следи отблизо. Дори сега в петък ще има дискусия по въпроса. Държавите членки ще изложат позициите си. Така че в петък ще разберем дали е, има някакви новости в това отношение или държавите членки се придържат към старите си позиции. Така че всичко зависи от процедурния правилник на съвета. Е, ние трябва да се придържаме към процедурите, които се предвиждат в това отношение. Не зная дали не съм пропуснал а, нещо. А, да, програмата по ЗЕЙ. И тук говоря от името на министър. Всички знаете, че сме на единна позиция по отношение на островите и крайно отдалечените региони. Моята държава е малка по площ, но у нас има голямо селскостопанско разнообразие. Селското стопанство, което се практикува на островите, е различно по вид от това, което се практикува в планинските региони. Цялото това селскостопанско разнообразие се отразява и на качеството на произвежданите от нас продукти. Сигурен съм, е, че това, което твърдя за моята държава, въжи за цяла Европа. Защото в Европа има различни стопанства – има голямо разнообразие на селскостопанска дейност. На четвър... Между 4 и 6 май ще организираме среща на съвета, която ще бъде специално посветена на темата разнообразие на селскостопанските практики в Европейския съюз. Ще помислим как бихме могли да превърнем тези различни практики в предимство за Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви за отговорите, които предоставихте на зададените от колегите въпроси. Пожелаваме ви ползотворна работа. сигурност. Ще работите с пълни сили. Периода на европейски избори ще бъде важен период, в който ще се взимат и важни решения. Със сигурност времето няма да ни стигне, крайна сметка вие ще работите в рамките на два различни мандата на парламента, но всички въпроси, по които ще трябва да вземете решение, ще бъдат важни за Европа и нейното селско стопанство. Когато говорим за обща селскостопанска политика, не винаги е, мислим за климатичните, економическите е, различия. Така че много трудно да се намерят практически решения в рамките на ОСП. Не трябва да забравяме обаче тези различия, това разнообразие от сълскостопански практики, разнообразие, което от една страна е богатство, от друго представлява проблем. Пожелавам ви всичко най-добро, с което ще приключим и първата част от следобедното ни заседание. Ще направим една минута почивка, за да се сбогуваме с нашия гост. Thank you, Thank you Thank you.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 последната точка от дневния ни ред. Това е работен семинар предприемане на мерки на равнище земеделски стопанства за намаляване на емисията на парникови газове от селското стопанство в Европейския съюз. Warsztaty департамент Polityczny, департамент Б. Отделът за политика Б подготви този работен семинар. Тематичен отдел Б по молба на нашата комисия, така че благодаря на тематично ДЛБ за организирането на този работен семинар. Змяна и климатична са много честим tematem, który powraca. Както установихме, промяната в климата е една често обсъждана тема. Тя има много измерения – и в Европейския парламент. Често обсъждаме тази тема, защото промяната в климат също така има огромно въздействие върху селското стопанство и ще продължи да има това въздействие. Днес сме поканили експерти. Бих искал да поканя всичките трима експерти, господин Доминго, господин Метае и госпожа Силван Пелеран. Давам ви думата. Мисля си, че вие ще решите кой от вас ще говори първи. Доколкото аз виждам, мисля си, че господин Доминго, вие сте първият оратор. Заповядайте. И разбира се, ще ви помолим да бъдете относително кратък, защото някои експерти обичат да говорят часове. Давам ви думата. En primer lugar, eh, muchas gracias al Parlamento Europeo. Първо, много ви благодаря. Благодаря на Европейския парламент за програмата да ви разкажем за резултатите от нашата работа. Вие виждате и пред вас екземпляр от нашия доклад. Става дума за това какви мерки могат да се предприемат и следва да се предприемат на нивото на отделно селскостопанство, за да се намалят емисиите парникови газове, от сърското стопанство и какво могат да направят органите на местно самоуправление, на регионално ниво, на национално ниво, европейско ниво, за да се намалят тези емисии. Пред нас стоят значителни екологични предизвикателства и реформата на ОСП позволя да се смягчи въздействието на тези предизвикателства. Обаче, въпреки че е възможно да се заложат мерки за значително намаляване на въздействие по околната среда и по първи и по втори стълб окончателното въздействие на тези мерки не е ясно. Когато тези мерки окончателно се разработят, също така е важно до каква степен държавите членки ще започнат да ги прилагат и по какъв стълб. Къвкавостта за държавите членки за нас е ключова, за да видим кои са предимствата и недостатъците и какво следва да се промени. Този доклад основно се базира върху проекта LIFE, който беше структуриран по начин, по който вие го виждате тук. И това позволи да се определят мерки на намаляване на въздействието на промяната в климата на нивото на отделното селскостопанство. Разгледахме различни инструменти за оценка, така че работихме и в приложен аспект, проучвахме реални данни, проучвахме реално работещи селски стопанства. Тук на тази диаграма ви виждате, че анализираме и прякото и непрякото енергопотребление и емисиите парникови газове в резултат от това. Всичките, разбира се, измервания бяха направени с отчита на международни стандарти и методи. Тук виждате участващите страни. Четирите основни селскостопански сектор или страни с най-големи селскостопански сектори в Европа, ние подчертаваме, че нашата дейност носи основно приложен характер. В продължение на 3 години ние проследявахме дейността на селскостопанските производители, основно собственици на селски стопанства и отчитахме техния напредък при внедряването на мерките за намаляване на въздействие на промяната в климата. Първо бяха определени мерките и след това преценявахме доколко успешни бяха те. В крайна сметка анализирахме всички тези резултати и стигнахме до 12 мерки, които могат да бъдат групирани по начин, който е представен на слайда. Тук имате е, мерки свързани с селскостопанство, мерки по намаляване свързани с е, животновътството, с е, използването на енергия. Има четвърти сектор. Това, което ние нарекохме ако екологични мерки, а, свързани с, с ниски емисии на въглерод, така че съхстопанските производители да могат да изпълняват тези мерки. В предлаганото изследване, което е и пред вас, се описват някои мерки, които са показани на предходния слайд. Има техническо описание на тези мерки и се задават технически целеви показатели. Възоснова на тях се посочват кои са системите, които могат да бъдат предмет на внедряване на такива мерки, кои тези, от тези мерки могат да се прилагат на европейско ниво. Също така ни посочваме какво е полезното въздействие от комплексно прилагане на тези мерки. Парламент също така ни помоли да обясним кои инструменти в новата реформирана ОСП са най-подходящи за предприема на тези мерки и дали можем да предложим нови альтернативни мерки. И обаче трябва да се отчете и фактора, доколко е сложно за селскостопанските производители да прилагат тези мерки и също така дали е достатъчно лесно компетентните национални органи да проверяват изпълнението на тези мерки и техният резултат. За всички тези данни ни получихме основни приоритетни мерки и взехме три основни решения. Първо, как се предприемат тези мерки, колко те струват и трето, доколко е сложно за съвстопански производители да изпълняват тези мерки. Тази таблица, предполагам, че едва ли може да я прочетете от екрана ви показва в общен вид цялата ни дейност по съответните мерки. Както виждате, за всяка мярка имаме потенциал, количествен целеви показател, както и други критерии. Накратко ще опиша различните мерки. Първо, агрономичните или селскостопанските мерки. Например, азотния баланс и отчитането на нивото на азот в съответствие с стопанство. Имаме целеви показател и посочваме, че трябва след събирането на рекол да се измерва този показател. Второ, имаме въвеждане на бобови култури на обработваемите земи. Това е една мярка за опазване на околната среда. То подчертавам опазване на околната среда. Става дума за севооборот в дългосрочен аспект. Също така е използваме зелена покривка – ако само използвате машини за пряко засаждане, ще изгубите много ефекта от тези мерки. Освен това, използването на култури за създаване на покривка. Що се отнася до животновътството, тук също така имаме мерки като съхраняване или складиране на тора за извичана топлина. Също така има мерки, свързани с използване на биогаз, добиван от тор. Ние смятаме, че трябва да се даде приоритет на тази мярка като източник на енергия, на използване на енергийни или горивни култури също така за местване на горивата с биомаса, намаляване на потребление на гориво, чрез използване на френския опит и намаляване на потреблението на електроенергия, което е особено успешно за кръвефермите. И последната предлагана агроекологична мярка се нарича нисковъглеродна агроекологична мярка. Тя се съдържа в това, че ако вие дадете един закрит списък на селскостопанските производители с това какви са възможностите за намаляване на емисията, те се затрудняват, защото трябва да взимате лично решение. Ако им дадем един дълъг списък от мерки, в рамките на мерките, знаем тогава, че някои от мерките поне ще бъдат изпълнени. Сега давам думата на колегата, който ще говори повече по последната мярка. И е, няколко резултати, относно които бяха също разгледани в тази програма. И по-специално относно производство на портокали и мандарини в Валенсия, Испания виждате до каква степен може да има разлика в резултатите на хектар газ, парникови газове. И виждате и друг един показател, който е малко и много е, енергийната ефективност и е, производството на хектари и отделени газове ще видите, че за същата територия, за същото производство, в зависимост от съскостопанските практики, системите, които се прилагат, имаме разлика от 1 до 5 относно газовете, парниковите газове на хектар. Виждате сините точки на графиката. Първоначално ние предложихме е, действия, различни типове мерки за действия на земеделските производители и е, после, след дискусиите, е, някои от мерките бяха изградени, приложени на практика. Виждате стрелката с зелената стрелка, която показва напредъка при прилагане на практика на, едно, на една или повече от предложените мерки. Виждате намаленията, които са постигнати. На някои места тези намаления са значителни. Така че а, приложенията са различни и действията, които бяха направени, също са много различни, в зависимост от производството. На първата таблица виждате производство на портокали и е първата мярка относно баланса на азот в почвите и съответните индикатори, които могат да засичат този баланс. Има три типове системи за производство на портокали. Първо с повърхностно напояване, с капково напояване и с биологично производство. Виждате, данните са различни. Ако погледнете последната а, част от таблицата, ще видите какви са възможностите за намаляване на газовете и виждате, че може да се постигне поне 10% намаление на парниковите газове. Един друг партньор в следенето на газовете, Германия, следеше по същия начин производство на ябълки. Разгледаха се мерките, които ще се прилагат за намаляване на горивото и на топлината при складирането на ябълки и съответно можем да постигнем намаление, също много значително намаление на парниковите газове. Един друг казус, виждате, тук в Франция, в едни големи и голям мащабни земеделски стопанства в Южна Франция, по платата, той е с голям наклон. Това са земеделски производства, които са подложени на явлението ерозия. Традиционната практика е, е ротацията на култури и е, стандартно орене. Но тук се реши да се удължи периода на ротация на културите, на редоване на културите и също а, да се диверсифицират видовете, а също и да се опитат да се разнообразят културите, за да се избегне ерозията на почвите, като а, се предпочитат определени култури. Виждате оценките, които са направени. Първо се осъществи една, така се каже, диагностика на почвите с специфични средства и виждате енергийният профил и виждате кои са енергийните ни предизвикателства, а именно как да се намали и основните елементи, а именно намаляване на горивото и на парниковите газове. В таблица долу виждате мерките, които се комбинират и е, в крайна сметка тези производства включват абсолютно всички елементи, които се прилагат за намаляване на парниковите газове, типа засяване, редуване на културите, включително бобови. И а, виждате също как всяка от мерките е допринесла за намаляването на парниковите газове. Това производство днес Консумира 30% по-малко енергия спрямо от останалите производства от сектора в същата област и, и също има много по-низко производство на парникови газове. Така че виждате как а, а, ние успяхме да удвоим а, органичната материя в почвите. Без значение дали става въпрос за постоянни култури или заредуващи се. Виждате конкретните примери и очевидно е възможно да се постигне намаление между 10, между 10 и 40% в зависимост от случаите и според ситуациите. И е полезно в рамките на нашия подход да направим една оценка на, на енергията и на парниковите газове чрез средствата, с които разполагаме. Това ни позволява да решим съвместно с земеделските стопани откъде ще тръгнем и какво ще правим, за да намалим влиянието на парниковите газове. Така че, както вече казах, съществуват средства в тази програма за такава оценка, но има и други програми в Европа, например от Генерална дирекция околна среда, там пък има развит един инструмент, наречен изчислител на въглерода, който позволява също да се стигне до подобни резултати. Съществуват и други инициативи в почти всяка държава членка, ако не се лъжа, за намаляване на парниковите газове. Така че трябва да видим какви са разликите в обхвата на тези средства, но така или иначе Целта на тези средства е една и съща, именно да се направи една оценка на настоящата ситуация и да се помогне на земеделските стопани да се намаля ефекта за парни, от парниковите газове. На тази таблица виждате едно засичане на това какви са мерките, които са анализирани в нашия доклад и се опитахме да направим една класификация на мерките в зависимост от разходите за тях – това е в лявата част на таблицата. Тоест, виждате как, кои мерки са по-скъпи. В, по-долу в лявата колона са по-скъпите мерки. Горе имате и втори критерии, а именно – доколко лесно от техническа гледна точка се прилагат те и съответно дали тези мерки имат нужда от допълнителна помощ, за да бъдат въведени. На първите 6 реда на таблицата виждате една първа група мерки, които се прилагат сравнително лесно на практика и съответно има сравнително ниска себестойност. И две от тях са особено интересни, а именно азотното равновесие и е също а, мерки, свързани с ниско въглеродно ниво. После имаме съхранението на тор, както и инсталация на фотоволтаични панели, които са по-скъпи и ако имаме една по-амбициозна система, виждате три други мерки, а именно тревисти реколти и също а, земеделско стопанство, базиращо се на опазването, както и използването на тора по-пълноценно. Това са мерки, които са също добри, но са доста комплексни и за това има нужда от допълнителна помощ за въвеждането им. И заключенията – от нашето проучване. Тоест, наистина можем да имаме намаление на парниковите газове между 10 и 40%. Тоест, има възможност за значителен напредък в това отношение. Мерките и тяхното прилагане на европейско ниво в земеделския сектор могат е, тези мерки са интересни да бъдат прилагани на европейско ниво. И другото, което е важно, екипът за прилагането на тези агроекологични мерки ще позволи съответно да оптимизираме системата и да намалим значително парниковите газове. Явно има също така и голяма взаимна зависимост и между самите мерки, а също има и свързаност на мерките, които предлагаме с биоразнообразието. И ясно е, че за да има наистина значителен напредък, тези мерки трябва да са ясно дефинирани, и те да залегнат в бъдещите инструменти на ОСП, за да можем да се възползваме от тяхната полза. Благодаря и оставаме на ваше разположение за допълнителни въпроси. Państwa proponuję, abyśmy wysłuchali trzeciej prezentacji. I dopiero po tym zadali pytanie. A сега Дами и господа, нека да пристъпим към третата презентация, именно господин Пелерам. И после ще задавате въпроси по трите презентации. Не виждам никой да е против, така че ще слушаме и третата презентация и след това ще дискутираме. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci. Господин председател, дами и господа депутати, благодаря ви за тази възможност да направя презентация. Казвам се Сильван Пелеран, аз съм а, учен в Националния институт за агрономични изследвания. Ще ви представя резултата от едно проучване, в което участваха 20 на колеги. Целта на това проучване беше да се установят мерки, които да позволят намаляването на емисии на парникови газове от селското стопанство в Франция. Накрая на моето експозе ще ви представя един списък от мерки, които имат за цел намаляването на емисиите на парникови газове от селското стопанство, като това са мерки, които се характеризират от потенциала за намаляване по абцисата, която виждате пред вас. Това е дългата страна на правоъгълника. Е, мерната единица са милиони тонове. Тези мерки Друга характерна тяхна черта е тяхната цена на тон въглероден диоксид, който може да бъде избегнат. Това е ординантата. Цената може да бъде отрицателна, ако имаме економическа полза за селскостопанския производител или а, положителна, ако а, има пропуснати ползи. Важно е да се връщаме често на тази графика и да я коментираме, но преди отново да се спра на нея, ще ви представя метода, който използвахме, за да изготвим тази графика. Най-напред ще направя няколко напомнения във връзка с емисиите на парникови газове във Франция, след което ще се спра на метода, използван за избора на мерките, които позволява да се намалят емисиите, след което ще направя сравнение на потенциала на различните мерки, на тяхната цена. И накрая ще отговоря на въпроса до каква степен новата ОСП би могла да позволи или пък не а, да се приемат тези мерки на европейско равнище. Годишните емисии във Франция са 528 милиона тона. Селското стопанство представляват около 20% от тази сума. Това е над средната стоеност за Европейския съюз. Разбира се, това е свързано с значението на селското стопанство в Франция. Тук е отчетена и спецификата на Франция при производството на електроенергия. Тези 20% представлявани от селското стопанство могат да бъдат разградени на 50% азотен диоксид който се дължи на използването на азотни торове. 40% от тези 20% се дължат на метана, CH4, метана произвеждан, ако можем така да се изразим, от тревопасните животни и едва 10% идват от въглероден диоксид вследствие на използването на електроенергията в селскостопанските ферми. Целта на проучването, което беше възложено на нашия институт от е, Министерството на околното среда във Франция, беше да се изберат 10 мерки, които да позволят да се намалят емисиите на парникови газове от селското стопанство. Тези мерки трябваше да са свързани с селскостопански практики, като например наторяването, обработването на земята, храненето на животните и така нататък. Мерките не трябваше да включват коренни промени на селскостопанските практики и на земеделските стопанства. За това се насочихме към мерки, които можеха да доведат до падане на рентабилността до 10%. Втората цел беше да се установи количествено потенциала на тези мерки, както и тяхната цена за периода 2010-2030. За да изготвим проучването, изхождахме от международната литература. Благодарение на нея избрахме около 100 мерки, които разгледахме светлината на 5 критерии. Допустимост с оглед на а, допустимите разходи, за които споменах, очакваното намаляване на емисиите в контекста на спецификата на френското селско стопанство, наличността на технологиите, изисквани за прилагането на тези мерки, както и научния опит в това отношение. Мерки, които в момента бяха в процес на проучване, не бяха избирани, но тези мерки може пък да представляват интерес за в бъдеще. Следващ критерий – приложимост на мярката, а именно ще бъде ли тя приета от обществото. И накрая, евентуални синергии или противоречия с други селскостопански цели, като например защита на биоразнообразието и запазване на качеството на водите. Стигнахме до четири основни групи, които се доближават до мерките, които ви представих преди малко. В крайна сметка имаме 10 мерки, разбити на 26 подмерки. мерки. Изчисленията, които направихме за нашата графика, бяха направени последният начин. Измерихме намаляването на емисиите в зависимост от единица мерна единица, например, зависимост от съответното животно, хектар и така нататък, след което го разделихме на основната базова мерна единица, изчислена на базата на общата площ във Франция, например, броя на хектарите. По този начин изчислихме потенциалното намаляване на емисиите в тонове въглероден диоксид – за периода 2030 година. Това е абцисата. След което изчислихме цената на всяка една мярка, т.е. какво ще загуби селскостопанския производител, ако я приложи. И получихме цената на мярката по тон еквивалентен въглероден диоксид, който може да, да бъде избегнат. Това е ординатната ос. Списъка с мерките и подмерките, които а, установихме с следните. Виждате, първата голяма група е свързана с управлението на азота. N2O, напомням ви, представляваше 50% от емисиите. Първата мярка има за цел да се намали използването на азотните синтетични торове, благодарение на 5 технически подмерки, на които няма да се спирам. Втората група мерки да се увеличи а, използването на бобовите растения в а, пасищата. В този случай нямаме нужда от азотен тор. Следващата голяма група съхраняването на въглерод в почвата и биомасата – с мярка, която има за цел да се съхранява по-голямо количество въглерод в почвата. Втората подмярка въвеждането на междинни култури, затревяването на лозята, както и затревените брегове покрай водните басейни развиването на горската промишленост, която също може да позволи съхраняването на въглерод. И четвъртата мярка е оптималното управление на пасищата, за да имаме и оптимално съхраняване на въглерода посредством различни инструменти, на които няма да се спирам. Следващата голяма група фуражите първата мярка има за цел да се намалят емисиите на метан от тревопасните е, животни, като се определят конкретни порции. Следващата мярка е с цел намаляване на а, азотните емисии от животните. Четвъртата голяма група управление на стадата и на електроенергията в земеделските стопанства. Първо, чрез метанизация да се намалят биогазовете, като по този начин ще се стигне до спестяване на електроенергия, като се изолират местата, на които се а, държат стадата. А, това е възможно и чрез екологосъобразни а, тръби за отвеждане на а, отпадъчните вещества. Какъв е смисъл на тези мерки и подмерки? Връщаме се отново на тази графика, където, напомням ви, виждаме 26-те подмерки, които видяхме. Всяка една подмярка си има своето заглавие. Виждате, то е написано вертикално. 26-те подмерки са разположени на абцисната ос. Виждате какъв е техният потенциал за намаляване на емисиите годишно, т.е. виждаме с колко могат да се намалят емисиите на парникови газове, изразени в тон въглероден диоксид. А на ординатната ос имаме цената, изразена в евро и това е всяка една спестена емисия въглероден диоксид. Виждате най-вляво са най-ефтините мерки, ако мога така да се изразя, а надясно са най-скъпите. В ляво са тези, които са печеливши за селскостопанските производители, а в дясно са тези, които неизменно са свързани с загуба на доходите за селскостопанските производители. Първото заключение, което може да се изведем от тази графика е следното. какъв е общия потенциал на намаляване на емисиите. Можем да направим една съвсем проста хипотеза на изчисление. Събираме различните цифри и получаваме над 30 милиона тона еквивалентен въглероден диоксид годишно. Това количество може да бъде избегнато, ако се приложат всички тези мерки. Напомням ви, че над 100 милиона тона еквивалентен въглероден диоксид имаме във Франция годишно, което означава, че можем да намалим тази сума с една трета. Второто нещо, което виждаме от тази графика е следното. Общия потенциал на намаляване може да бъде разбит на три. Първо, в ляво, виждате ам, мерките, които водят до приходи за селскостопанския производител. Ако погледнем по-отблизо, ще видим, че в тази група са включени мерки, свързани с технически корекции. Например, коригиране на използването на азотни торове, коригиране на порциите на фуража, коригиране на изолациите на сградите. Накратко, това са мерки, които ни позволяват да спестим доста разходи, като по този начин се намаляват емисиите на въглероден диоксид от една страна, а от друга страна имаме и економическа печалба за селскостопанския производител. Тоест, това са мерки, които е, са, води до печалба за всички. Втората третинка включва мерки, които чиято средна стойност е 25 евро на милиони тонове еквивалентен въглероден диоксид. Тук включваме метанизацията и бобовите растения. Засаждането на бобови растения. Това са мерки, които в някои случаи изискват инвестиции, например метанизацията, или пък са мерки, които изменят сидбообращението, например агрогорската индустрия, засаждането на бобови растения и други. Това са мерки, които могат да доведат до намаляване на рентабилността в малка степен, но пък те се компенсират от допълнителните доходи. Имаме по-малко потребление на гориво а може пък да се стигне и до а, увеличаване на доходите, защото може да се произведе електричество чрез метанизацията. И а, за това говорим за поносима цена на тези мерки. Разбира се, економически анализ на тази графика много зависи от начина на изчисление, а именно взимаме ли тук предвид държавните помощи или не. Ако не отчитаме неданъчното облагане на тези продукти, това ще ни доведе до един резултат. А ако вземем предвид държавните помощи за производството на допълнителна електроенергия, ще получим съвсем друг резултат. Така че всичко зависи от това дали взимаме предвид подкрепата от страна на държавата. И третата група мерки са най-скъпите – т.е. мерки, които, чиято стойност възлиза на над 25 евро на тона еквивалентен въглероден диоксид. Това са мерки, които изискват инвестиции, например места, където трябва да бъде да, бъдат, да бъде изгорен метана различните процедури във връзка с нитрификацията и добавките в фуражите. Или пък това са мерки, които изискват допълнително време за труд. Например, различните прегради, които трябва да се изградят и да се поддържат. Това неизменно води до допълнителни разходи. Тук виждаме и мерки, които могат да доведат до по-малко производство. Затравените площи неизменно водят до намаляване на обработваемата площ, съответно падат доходите на селскостопанския производител. Тези мерки, за разлика от тези от предишната група, са свързани с намаляване на цената или пък водят до много по-малко допълнителен доход. Затова говорим за мерки, които в крайна сметка са на висока цена. Тези мерки са били разгледани само в контекста на количеството избегнат въглероден диоксид. Затревените площи обаче не могат да бъдат разглеждани само през призмата на намалените емисии. Затревените площи имат положителни последици, например за запазването на биоразнообразието, за повишаването на качеството на водите и така нататък. И сега преминавам към последната част от своята презентация, където ще се опитам да отговоря на следния въпрос. Кои са новите инструменти на ОСП, които могат да благоприятстват прилагането на тези мерки. Може би знаете по-добре от мен, че ОСП въведе три мерки с цел екологизиране, защитата на постоянните пасища, задължението за ам, разнообразие на засажданите култури и накрая създаването на зони от екологичен интерес. Говорим и за. Беше въведен и нов термин за екологизирането, за да може да се характеризират някои нови практики. В тази таблица съм сложил кръщета срещу трите екологични мерки от новата ОСП – в контекста на десете нови мерки, които ние установихме в нашето проучване, насочено към Франция. Виждате, че има някои припокривания, например защитата на постоянните пасища, може да се свърже с мярката за оптимално управление на постоянните пасища – Диверсификация на културите, което може да е точка за засаждането на допълнителни бобови растения и установяването на екологични зони, което може да насърчи създаването на повече затревени площи. Ако погледнем по-отблизо, ще видим следното – Забраната за оран на постоянните пасища е предварително условие за управлението на съответните постоянни пасища по оптимален път. В нашето проучване потенциалното намаляване на емисиите в случая с постоянните пасища се базираше на някои специфични техники. Например, възможността за азотно наторяване или увеличаване на а, периода на оран. Не трябва да забравяме, че основната цел е да се запазят постоянните пасища, а не да се използват по-различни техники. Мярката, свързана с диверсификацията на културите, може би не е достатъчно правно обвързваща, тази мярка не може сама да доведе до засилването на засиленото използване на бобовите растения. Но на тази мярка може да се отдели до 2% от финансовия пакет. ОСП, както знаете, дава възможност на държавите членки, които желаят да дадат приоритет на бобовите растения. екологичните зони се отразяват положително на две мерки, които ние предвидихме в нашето проучване, а това са плетовете и затревените площи. И накрая, много други мерки, които ние установихме в нашето проучване, проучване а, могат да бъдат а, свързани с принципа за еквивалентното екологизиране. Имам предвид уранта, междинните култури, затревяването а, на овощните площи на лозята, както и на горските а, площи. В този смисъл тези мерки могат да бъдат включени в еквивалентното екологизиране. Така че, ако бъдем оптимисти, новата ОСП би могла да бъде от полза за 7 от 26-те подмерки, които определихме в нашето проучване. Ако а, мога да се изразя по друг начин, това може да доведе до намаляването на уранта, може да се отрази положително на затревяването на овощните площи на лозята, на засаждането на повече бобови растения, на изграждането на плетове, на засаждането на междинни култури и на затревените брегове около водните басейни. Това са основните 7 мерки от 26-те подмерки. Направихме изчисление за територията на Франция и видяхме, че потенциалното намаляване на емисиите в рамките на сценарии, в който включваме седемте подмерки, които могат да се облагодетелстват от новата ОСП, те биха представлявали а, намаляване от 7,5 5 милиона тона еквивалентен въглероден диоксид годишно. Това представлява 23% от общото намаляване на емисиите а, в контекста на 26-те мерки, т.е. малко по-малко от една четвърт. Принципа за екологизирането и неговото отражение върху намаляването на емисиите е свързано с факта, че някои селскостопански площи, които се свързват с високи емисии, а именно защото използват много азотни торове, по никакъв начин няма да бъдат повлияни от мерките за екологизиране, което означава, че ако искаме да имаме по-високи амбиции да намалим в по-голяма степен емисиите, трябва да се насочим към тези селскостопански площи, които се характеризират с високи емисии, като използваме и други инструменти. М Принципа за екологизиране ни дава възможност да намалим емисиите от въглероден диоксид, но а, това не е инструмент, който ни позволява да се насочим към азотните емисии нито пък можем да намалим емисиите на CH4, които представляват 40% от селскостопанските емисии, защото, както знаете, инструментите от първия стълб не се отразяват нито върху фуражите, нито върху азотното наторяване. И следващият и последен коментар, който искам да направя е следният. Мерките, които очакваме да бъдат облагодетелствани от екологизирането, са обикновено на висока стойност смисъл, те имат висока цена. Тези мерки водят до намаляване на производството, така например за тревените брегове около водните басейни. Те, вод... те ам, представляват разход и защото намаляват работното време. Съответно, те си имат своята цена. Разбира се, тези мерки, тип затревени брегове, затревени площи и така нататък – са интересни и от друга гледна точка, именно намаляване на биоразнообразието, рисковете от ерозия и така нататък. Така че тяхната стойност не може да се изчислява само от гледна точка на намаляването на емисии на парникови газове. Въпреки това обаче е явно, че чрез други механизми в рамките на втория стълб, може би, но не съм специалист в това отношение, би било добре да намерим начин да използваме и други мерки, които да ни позволят да намалим въглеродния диоксид. Например, мерките, които бяха в ляво на графиката, мерки, които не бяха на толкова висока цена. В обобщение – Принципът на екологизиране и на еквивалентно екологизиране са принципи, които могат да ни позволят да приложим 7 от 26 мерки, които бяха определени в нашето проучване. Това представлява 23% от общото изчислено намаляване на емисиите, ако се прилагаха всички 26 мерки – което означава, че можем да а, постигнем много по-големи цели. За това обаче се нуждаем от други инструменти. Благодаря за вашето внимание. Bardzo dziękuję za wykonane prezentacje. Rozumiem. Много ви благодаря за вашите интересни изложения. И сега вече можем да започнем с въпросите и отговорите. Първият в моя списък е господин Агню. Имате думата, господин Агню. Благодаря, господин председател. Преди няколко години бях много недоволен, когато посещавах подобен семинар. Нещата не са се променили от тогава. Ако наистина искаме да се борим срещу емисии парк, никой ви казва, трябва да видим кой е най-значимия парников газ. Tackling the smallest one. However, nobody wants to reduce the amount of water vapor there is in the air. We would be mad to do it. Ето, основният източник са водните пари в атмосферата, но никой не иска да се бори срещу това. И и никой парников газ не може да се сравни а, с, с водните пари в атмосферата. Но просто колко повече въглероден диоксид има в атмосферата, толкова по-бързо растат растенията. Слушайки тази презентация, видях едно приятно съвпадение и доста безмислени неща. Съвпадението е, че вие като се стремите да намерите начин за намаляване на емисиите, по този начин също стремите да намерите начин за намаляване на енергопотреблението в селското стопанство. Е, добре. Обаче, виждаме някои смехотворни неща. Зеленото лоби казва, трябва да се намали въглеродния диоксид в атмосферата, трябва да се прекрати розът на почва, трябва да прекратим използват на пестициди, трябва да използваме повече бови растения. Науката намери решение на това, биотехнологията или генетичната модификация, обаче зеленото лоби е срещу това, само защото някоя голяма фирма може да се обогати от това. Много е малко вероятно да има ерозия на почвите. Обаче, ако ако имате генетично модифицирани култури, ако ги отглеждате, тогава ще трябва да обръщате почвата и по този начин ще се избегне ерозията за боговите На около 56 км от място, където живея, има един изследователски център и те получиха финансиран Бил Гейст, за да се проучи по какъв е начин засаждането на бобови растения подпомага отглеждането на зърнени култури. Пестицидите също не са сред любимците на зеленото лоби, но пестицидите могат да бъдат намалени, ако използвате тази технология, предвид генетично модифицираните растения. Така че зеленото лоби трябва да осъзнае най-сетне, че има противоречие. Бяха споменени, споменати култури за улавяне на вода. Да, обаче за да отрежда такива култури трябва да използвате торове за това, минерални или другове, а, или други торове. И това само по себе си увеличава емисията. Да, може да се използва неизползвани азот от преди засадените култури, но след това водата ще бъде измукана, започва, след това ще постъпи, целият цикъл ще започне. Намаляване на протеина в фуражите. Сами аз отглеждам птици и аз знам, че протеиновите фуражи са по-скъпи. И много е важно, посочват учените, че трябва да се намери подходящ баланс. Една трета следва да бъдат соевите в фуража. Вие казвате, че трябва да се намали. Защо трябва да имаме повече птици, които да се отглеждат, за да компенсираме намаляването на производството на яйца и птиче месо. И така или иначе, сумарно те ще потребяват същото количество протеин. Просто ще имаме повече птици, които ще го ядат. Много съм недоволен от това, което се случва. И искам да чуя отговор от зеленото лоби. Ако наистина сте сериозни, ако искате наистина да намалите енергопотреблението, на енергопотреблението в селските стопанства, трябва да възприемате генетично модифицирани технологии. <clears throat> Bardzo dziękuję. To właściwa презентация. Много ви благодаря. Всъщност ставаше дума за едно друго представяне от господин Агню, но това искахме тук. Сега господин Капулуш Сантос е следващия оратор, след това господин Хауслинг. Благодаря ви. Не исках да задам въпроси. Много внимателно изслушах изказванията на нашите експерти. За съжаление, успях да се запозная подробно с изследването. Разбира се, много е по-лесно да се заложат количествени цели, обаче това, което е по-сложно е да се посочат пътища постигането на тези цели, количествени и целеви показатели. Приветствам вашия списък от мерки и подмерки. Очевидно е, че някои от тях са достатъчно известни. За нас някои са по-малко очевидни, за това бих искал да ви поздравя за вашето изказване и да кажа, че работата, която извършвате е много полезна. Има нещо, което не разбрах съвсем добре. Ставаше дума за въглеродния диоксид. И за горската покривка и други видове растителна покривка и съхраняването на въглероден диоксид в почвата. Какви са методите за това, освен осигуряване на необходимата растителна покривка, включително и чрез е, използване на гори? Председателят, благодаря ви, господин Хауслинг, сега. И вие сте последен списъка. Не исках да давам отговор на моя колега. Не смятам, че това е наистина необходимо. Обаче имам въпрос към вас. Вие говорихте за мерки, които могат да се прекремат от самите селскостопански производители на нивото на отделните стопанства. Но също така трябва да включим в уравнението вноса и износа. Защото определена продукция може да се изнася ние знаем, например, за Южна Америка и за огромните площи там. И знаем също така, че имаше преместване на производство, ако мога така да се изразя. Какво ще кажете за Китай? Китай е голям замърсител. Ако говорите за тази тема, трябва да разглеждате нещата като цялост като единно цяло, а не просто да говорим за преместване на една дейност от едно място в друго. Говорихме за зота и ние знаем, че много енергия се използва за производство на торове. Много добре, че поставихте този въпрос, но трябва да помните, че това има последици за емисиите парникови газове. Аз смятам, че тези въпроси през последните няколко десетки години не са били достатъчно изследвани. Също така знаем, че, че азотният диоксид може да бъде важен фактор. И като слушах това, което казахте по-рано, когато говорихте за селско стопанство, опазващо природата, например, Оран, която повече опазва околната среда и по този начин да се гарантира по-голямо съдържание на азот в почвата. Тук не чух достатъчно конкретен отговор за бъдещето. Изследванията казват, че имаме нужда от повече пестициди, но това наистина ще бъде една сложна процедура. Не подлагам под съмнение всички тези различни процедури сами по себе си, но трябва да разгледаме как са се използвали хербицидите в миналото. Както казах, трябва да възприемем един цялостен подход и към климата, и към околната среда. Не вярвам, че има само един метод, който е панацея. Няма един метод, в който трябва да налем всичките ни пари. И нека не забравим, че някои от тези мерки предполагат използване на повече химикати. Благодаря, господин Тес. И след това давам думата на нашите експерти. Благодаря. А, да, наистина тези изложения ни просветлиха. Имам въпроси към нашите оратори. намаляването на азот в частици? И какъв е процента на емисиите въглероден диоксид В пресата ни се казва, че имаме годишно огромно увеличаване на емисиите въглероден диоксид. А защо през всичките тези години температурите не са се увеличили значително. Освен това, според книгите, една трета от земеделските площи в Германия са били неизползвани, особено в Южна Германия. И после е трябвало тези угари да се изорат поне 4-5 пъти, за да може почвата да се приготви за, а, поса, за засаждане. Нека обаче да ви напомня, че през изминалите години дори забелязваме и намаляване на температурата. Каква е връзката между оранта и температурите. Благодаря на колегите. Нека сега ораторите да решат помежду си кой първи ще отговаря. peut-être. Euh, Благодаря. Един първи отговор, който засяга въпросът и на господина Ню и на господин Хауслун. В проучването, което ви представих, така както го казах и в началото, разгледахме мерки с условието, че те не намаляват добива. Тоест, можехме да толерираме малко намаляване на добивите, но не повече, защото не искахме да разглеждаме мерки, които ще намалят значително земеделското производство в Европа и ще прехвърлят проблема към други континенти. Защото в такъв случай, че бихме могли да кажем, доста ирони... саркастично, че имаме по-зелено селско стопанство, но пък внасяме цялото си производство, значи внасяме цялата продукция от другаде, където не е толкова чисто производството. Та, ето, не така разсъждавахме ние, когато тръгнахме към проучването. Тоест, искахме да няма намаляване на производството и да не прехвърляме емисиите въглероден диоксид към други континенти. И е, относно увеличаването на складирането на въглерод в почвите, това е един вид механизъм, лост, не единствения. И хуб... интересното е, че тук селското стопанство допринася положително, благодарение на този елемент, за климатичното затопляне, глобалното затопляне. Тоест, земеделските, земеделските земи ще вършат услуга, като задържат въглеродния диоксид. Има начин това да стане. Или като се увеличи вкарването на въглерод, знаете, че растенията а, чрез фотосинтеза приемат въглеродния диоксид от а, въздуха и част от въглерода бива складиран в почвите за доста дълъг период от време. Така че всички техники за покриване, така да се каже, на почвите, имат за цел увеличаване на вкарването на въглерод в почвите. След това има други практики, с които пък се намалява начина на скоростта на минерализиране на въглерода. Тоест, това са практики за необработване на почвата, което позволява запазването за по-дълго време на въглерода в почвата и забавенето по този начин на връщането му в атмосферата. Нещо, което може да се осъществи, например да се увеличат, също има и техники свързани с увеличаването на въглеродния диоксид, на въглерода в биомасата, в горите, и по този начин а, дори да а, в един момент да решите да премахнете тези дървета или тези плетове, а, трябва да, ги зас, да засадите нови, за да може по този начин да се запази въглерода. Аз от моя страна ще се спра на някой от аспектите, споменати от господин Пелеран. Относно борбата с климатичните промени. Имахме доста успешен опит с 150 000 земеделски стопани. Ние работихме по един набор от мерки, представен тук през изминалите три години и това ни позволява да подобрим познанията на земеделските стопани за собствените им площи и за собствената им професия. Те а, започват да разбират по-добре как функционира тяхното стопанство и а, започват да използват по-добре възможностите и са по-подготвени за бъдещето. Господин Пелерен го каза също. Мерките, върху които сме се съсредоточили днес, са мерки, които позволяват да се подобри конкурентоспособността на земеделските стопани. Тоест, говорихме казахме го и преди, тези земеделски стопани не сме ги насилвали да се сътрудничат с нас, просто ги насърчавахме. И а, смятам, че всеки един от тях е разбрал, че ако приложи тези мерки, ще има някакво предимство, някаква полза. А именно ползата ще дойде от синергията с околната среда. И съответно тези мерки се вписват перфектно в настоящата и бъдещата структура на ОСП. Работихме по мерките, свързани с екологизирането, но също, така както го казах и колегата от ИНРА, тези мерки могат да бъдат включени и във втория стълб, т.е. да се подсили евентуално и е настоящото с кръстосно съответствие. И има възможност да се използват и мер... мерките и по друг начин, разбира се. И тук ще отговоря на господин Капос Сантос за съхраняването на въглеродния диоксид в почвите. Това е екологична мярка. Там. Да. И също така, когато а, изграждахме тази мярка заедно с земеделските производители, нека да ви кажа, че това не е най-тежката за осъществяване мярка. Едновременно с това е една от най-добре приетата от земеделските производители. Тоест, те също се вълнуват силно от темата за климатичното затопляне, е, като едновременно с това държат да има и екологичен, и економически баланс и е, възвръщаемост. Ако прилагаме тези мерки, ние ще се ползваме от добрата воля на земеделските стопани. Именно те ще са тези, които ще се стремят да правят инициативите, да прилагат инициативите, а не да ги насилваме. Тези мерки наистина имат голям потенциал и а, земеделските стопани ги считат, че са полезни и че са лесни за прилагане. Тоест, това е, а, е един психологически мотив. Когато работим заедно с земеделските е, стопани, ние не знаем какво е, е, каква е концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата. Но това, което ни интересува, е да видим как можем да повишим добива с съхраняването на въглеродния диоксид в почвите. И, и съответно, ако с една простичка мярка се увеличи добива, разбира се, че земеделският стопанин ще се стреми да я изпълни. И ще бъде заинтересован от други такива мерки. И един друг отговор на забележката на господин Хауслинг относно как се прави изчислението на намаляването на газовете да, разбира се, че взимаме предвид всичко, което се внася. Било то минерали, било то фуражи и други. И то, това се включва в нашите изчисления. И относно програмата, която разработихме с земеделските стопани, да, взехме предвид кои са директните емисии и емисиите по време на самия процес. И относно земеделското стопанство, свързано с опазването, да, може да има наистина отклонение заради пестицидите. Именно за това държим на дефиницията, а именно, че този земеделски стопанин комбинира редуване на реколтите, директния посев и не увеличава употребата на пестициди. Bardzo dziękujemy. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Благодаря. Изчерпахме дискусията. Вашите идеи трябва да бъдат изчислени и в економически и парични единици. Тоест да видим какво ще струва това на земеделските стопани и на дънакоплаците. Европейската комисия предлага една широка екологизация на процеса и в парламента ние се опитваме да направим нещата по-простички по-целенасочени. Това са нашите цели. Благодаря още веднъж на нашите гости. Благодаря на а, отдела по политиките Б. И изчерпахме дневния ред за днес. Ще се видим отново на 27 януари, понеделник, в 3 часа след обед. Тоест, по-малко от седмица ни остава. И сега искам да пожелая на всички приятна вечер.